Уважаеми колеги, много ви моля, колеги, да заемете местата си. Искам да започнем заседанието. По отношение на дневния ред, има малки изменения за утре. Днес ще трябва да изберем още един заместник-председател на тази комисия. Трябва да се разберем за това. И второ, утре ще бъдем в ситуация, при която Върховният представител, която беше тук е, в нашата комисия на 11 е, февруари, отново събра сили да се яви сред нас утре. Позволете ми е, да кажа, че няма да има нужда да влагам особени усилия да я каня отново, защото остават още два месеца. И сега искам да предложа следното. Има едно споразумение, според което италианският външен министр от утре ще представлява италианското председателство, така че е, ще имаме една неформална среща в тази връзка. Тя ще бъде по-дълго тук. Ние сме променили дневния ред. Ще дойде в 9 часа утре, така че утре в 9 часа ще започнем с разговор с Федерика Могерини. Виждате, че мога и името да произнеса правилно. И до 10.30-11 ще прояви този разговор. След това ще имаме и други разговори, които са предвидени ще е, разговаряме с е, посланика на Европейския съюз в Ирак, госпожа Башкова, и след това с господин Абакан ще говорим за е, Украина. Той е главният наблюдател в ОИСР с господин Питър Балакай също и накрая към 12 часа ще имаме гласуване. Ако сте съгласни с дневния ред, мисля, че можем да продължим да работим по него. Виждам, че нямате възражения, така че мога да обявя дневния ред за прият. Искам да съобща също, че през лятната почивка не сме бездействали. Председателството проведе редица разговори. Пътувахме от Киев до Рамала и е, Русалем, за да можем да е, представим нашата позиция от юли в Европейския парламент. Е, средата на август имахме телефонна е, конференция с е, председателите на ДРОА, СЕДЕ, ДЕВЕ и Обсъждахме въпроси, които бяха актуални миналия четвъртък за подготовка на срещата с Гимних, в която участвах частично имах възможност да проведа разговор с Европейския съвет за въпроси свързани с Украина, с Сирия, с ивицата Газа. Участваха представители на бюрото на тази комисия, също така и представители на други комисии. И по предложение на председателя на парламента се проведе широка дискусия. Тази дискусия ще бъде продължена днес и утре тук, защото ситуацията е достатъчно драматична, ако мога така да се изразя. В моят активен политически живот, който е доста дълъг, никога не съм преживявал такава драматична ситуация. И това, което се случва през последните дни в Украина, за него мога да кажа, че в Европа се води отново война. Има чужди войски в е, чужда страна. И това не са само войници, които е, е, през отпуската си се движат с танкове, както бяха дадени обяснения. Всъщност става дума за истинска война. Ние ще обсъждаме и всичко свързано с санкциите, защото като чувам какви са новините от различните столици, просто наистина изпитвам болка. От миналата седмица имаме прелом в Европа. Намираме се в ситуация, за която може да се каже, че желязната завеса се спуска отново. И е, възниква въпросът къде се случва това. Ние ще имаме най-важната среща на върха на НАТО от последните 20 години през следващия четвъртък и мисля, че осигуряването на мира и на свободата на европейските народи трябва да бъде обект на сериозно отношение от наша страна и не трябва да е, преценяваме а, нещата а, само от гледищата на отделната страна. Путин наблюдава а, как върви дискусията и като че ли резултатите му казват, че може да продължава така. Първо а, Крим, след това търговските санкции. А, ние не реагирахме, след, имахме понякога и умерени реакции, нещата продължават по същия начин и не знам а, дали ще се види светлина в тунела. Мисля, че за това като парламент ние трябва да осъзнаем, че обикновеният начин на разсъждение, който сме следвали, трябва вече да го напуснем – Мечтата за мира, която аз имах особено през 89-90-та година, мога да кажа, че тази мечта вече не е, не е реална. И мисля, че трябва да осъзнаем, че нещата вече са други, че се случва нещо друго – различно от това, което познаваме и което е в нашите представи. И колкото по-бързо го осъзнаем, толкова по-бързо ще можем да реагираме. Благодаря много, че споделяте казаното до тук, тъй като няма възражения. За протоколите няма да правя съобщения. Прияти са. Сега Преминаваме към избор на втори заместник-председател. Групата на Гуе Енгел съобщи, че господин Хавие Кузо, госпожа Марина Хабиол, той ще я замести. Фактически той ще замести госпожа Хабиол. Ние предлагаме Кузо Пармори. Той е от региона Галиция в е, Испания. Той се е занимавал с е, книгоразпространение, играел важна роля в борбата срещу фашизма, за международна солидарност е, и за преследване на военнопрестъпници. Той се е занимавал с въпросите на геополитиката, отбраната. На професионално ниво той в момента е изготвя документални материали за ситуацията в Латинска Америка. Господин Кузо замени един от депутатите, който се оттегли. Той ще поеме също членството в делегацията с Ирак и с парламентарната асамблея на НАТО. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Благодаря, колега. Bewerbung. Уважаема госпожо, уважаеми колеги, нямам други е, желаящи за изказвания. Майкро. Колегата Бешей ще вземе заместник, мястото на заместник, на мястото на госпожа Гогуи. Мистер Танък? Господин Танък, ние нямаме нищо против на промените в бюрото, но това беше ли разпространено като информация? Разбираме, че някой е подал оставка. Нормално е да бъде заменен. Това беше съобщено, доколкото разбирам правилно, още на последното пленарно заседание от е, групата на Обединената левица. Така че това е съвсем нормална процедура. Няма да има, тъй като няма желание за тайно гласуване, предлагам колегата да бъде избран с е, дигане на ръка, с акламации всъщност. Herzlichen Glückwunsch, Herr Честито, господин Кузо, моля, заемете мястото си. Äh, äh, Извинявайте, заради изслушването няма достатъчно места. The future ambassadors became nervous, they're losing their seat. Хората се нервират, защото не могат да си намерят място. Пункт 5. Така че сега нека да преминем към точка 5 от дневния ред. Е, господин посланика Швайскот, който до сега представляваше нашите интереси в Япония, а сега вече е назначен да ръководи делегацията на Европейския съюз в Китай и Монголия. Ще разговаряме с него за а, значението на неговия портфел. Всъщност, мисля, че на всички е ясно, че това значение е голямо. Господин а, разговаря веднъж с нас, когато беше посланник в Япония. Ние сега ще видим дали наистина неговата трудоспособност е спаднала от тогава. Във всички случаи, господин Швайскот, аз се радвам, че стана